по ключовите стълбове на Европейския съюз, Европа като глобален играч, Европа като представител на глобални ценности и на социално равенство. Ние работихме и по бъдещата финансова рамка на Съюза от 2021 до 2027 година. Ние работихме по отделните сектори и в политическия сектор като цяло. Също така работихме и върху преговори по законодателни файлове и досиета, свързани с консолидирането на банковия сектор и съюза на капиталовите пазари. Искаме да осигурим бъдещето, дългосрочното бъдеще на единния пазар. Единния пазар във всичките негови измерения, социални въпроси, климатични промени са важни измерения и се надявам, че Финландия и Харватия ще поемат нашите инициативи. Работихме и по въпросите на изкуствения интелект и киберпространството. Нашето председателство даде важен принос за консолидиране на цифровия пазар чрез директивата за авторските права в областта на цифровия пазар. Освен това, ние успяхме да се съсредоточим върху консолидирането на социалното измерение на Съюза, което също е приоритет за създаването на органа по трудовия пазар. Директивата за снабдяването с газ ще ни даде прозрачен, прозрачна рамка за снабдяване на газ от трети страни. Освен това, мислихме за дългосрочна визия за климатичната неутралност. Приехме първите, първия регламент за емисиите от тежкотоварни превозни средства – по втория стъп, си, стълб сигурността работихме също, а именно с цел да увеличим сигурността в Европейския съюз. Това очакват от нас гражданите. Ние консолидирахме мандата по отношение на Агенцията за границите и граничния контрол. Укрепихме взаимната оперативност и така дадохме сигнал за това, че отделните системи трябва да са взаимно допълняеми. Това е чудесен пример за сътрудничество между държавите членки при консолидирането на вътрешната сигурност и функционалност на шенгенското пространство. Естествено, Румъния има амбицията за пълно участие в тази област. По отношение на миграцията, работихме върху реформата на европейската политика за убежището и миграцията. Имаме напредък в тази област. Има много какво да се направи, но ние се съсредоточихме главно върху директивата за реадмисията и върху временните споразумения. Ние също така приключихме преговорите за, евро... за операцията на Европейската мрежа за офицери за свръзка. Ние подобрихме реакцията си на кибератаки, увеличихме наказанията за престъпления в киберсектора. Сектори. Ще има наказания за хора, които заплашват киберсигурността на индивиди и държави. Целта на Румъния е създаването на специална агенция в киберпространството. Що се отнася до стълб, стълба Европа като глобален актьор, направихме, положихме специални усилия насочени към нашите съседи. С това отговаряме на нашите международни задължения. И тук имам предвид Западните Балкани, Източното партньорство и Черноморския регион. Разширяването на Съюза е, е геостратегическа инвестиция и предполага благоденствието на Европейския съюз. В Западните Балкани ние успяхме да отбележим напредък, исторически напредък през последната година. Оставихме отворени възможности за стратегическо партньорство – в региона. И мисля за Албания тук и Северна Македония. Нашите цели са Европа на общи ценности. Фалшивите новини са факт, който не може да бъде отречен. отречен. Ние предложихме на съвета как да се борим против фалшивите новини. Друг, друга цел на нашето председателство беше борбата против ксенофобията и антисемитизма и против омразата и нетолерантността във всичките й форми. Надяваме се тези усилия да продължат и да бъдат продължени от нашите партньори в триото. Равнопоставеността между половете е също наша основна цел тя се отразява в архитектурата на европейските институции, както на парламента, така и на комисията. Работихме за консолидацията на европейския проект и по време на нашите 6 месеца ние показахме, че проевропеизмът трябва да се носи от непрекъснати последователни действия. Аз съм много ангажирана с постигане на добри резултати. Бях лично мотивирана, тъй като съм много обвързана с европейския проект. Аз съм част от поколението, което се стремеше към завършване на европейската интеграция. Зная какво това означава за Румъния. Мисля, че таз, това чувство на значимост, което Европейския съюз има между гражданите си трябва непрекъснато да бъде опреснявано чрез нови и нови резултати. Европейският проект не бива да се основава на концентрични кръгове и различни скорости. Ев... Румъния се опита да консолидира европейския проект и да завърши неговата интеграция. Мисля, за шенгенското пространство. Ние действаме в него като де-факто член и ще продължим да защитаваме принципа на декларацията от Сибил. Ние сме много свързани с демократичните ценности и върховенството на закона в тази декларация. Много е важно да няма различия между държавите членки в това отношение, защото пробойните в тази област ще създадат неравенство между гражданите. Що се отнася до румънското председателство, ние потвърдихме легитимността на нашите на нашите амбиции за прекратяване на механизма за проверка и сътрудничество. Не може да си представим бъдещето без една силна и по-сплотена Европа. Аз ентусиазирано работя за постигането на тази цел с сигурност, самоувереност и професионализъм. Смятам, че румънското председателство зададе една добра основа за поощряване и развиване на европейския проект, нещо, което ще е добре за бъдещите председателства. Благодаря ви и благодаря за вашата подкрепа през изтеклите 6 месеца. Благодаря за положителното сътрудничество. Сигурна съм, че ротиращото председателство, чи, водено през последните 6 месеца от Румъния, ще остане в историята на Европейския съюз като едно успешно председателство. Благодаря, президент Анчила. Следващият колега е Мариош Шефкович, съместник-председател на комисията. Uh, Благодаря много, господин председател, госпожа министър-председател, дами и господа, членове на Европейския парламент. Особена чест е за мен да присъствам тук в пленарна зала точно днес, когато обсъждахте общата визия за бъдещето на Европа и за работата през следващите пет години. Скоро ще гласувате по тази визия и ще започне следващия мандат. И този мандат всъщност идва в едно доста истори... в един исторически момент, защото от решенията, които ще се вземат сега, ще зависи в огромна степен бъдещето на всички ни. Съвместно носим отговорността за Европа и ако искаме Европа да успее, трябва да работим като един екип и да защитаваме общия европейски интерес – Смятам, че това беше така не само по време на румънското председателство, за чиято работа говорим а, тук сега, а и а, по време на целите пет последни години, в които си сътрудничихме. Нека да благодаря на Румъния за постигнатото за напредъка на Европейския съюз – Комисията и съвета работиха заедно и 354 предложения, предложени от тази Европейска комисия, са били приети и 90% от тях са прияти с единодушие. Това съвсем не беше лесно. Постигна се с много труд и се надявам, че така ще продължи Клас Йоханес, президент на Румъния, е, Рика Данчила, министър-председателката е, и цялото румънско правителство е, положи много усилия за да бъде приключена на работата по възможно най-много законодателни теми преди да се стигне до последното пленарно заседание на Европейския парламент през април. Успяхте да приключите работата по 90 теми и това показва колко посветено сте работили. Засили се Европейската служба за охрана на границите. Прие се директивата за авторските права, прие се директивата за природния газ, по която беше особено трудно, и точно за това моят колега, комисарят Канета, е тук, за да се присъедини към мен в благодарностите, които искам да изразя към вас. Работихме по много други важни теми за Европейската комисия. Имаме минимални стандарти за работещите родители. Създадохме възможности мъжете да поемат своите отговорности в семейството и е, жените да е, се включат в пазара на труда. Създадохме е, различни възможности за договори за наемане на работа, вземайки предвид различните възможности на, и необходимости на пазара на труда, включително и новите потребности. Румънското председателство постигна много и по преговорите за отрасловите предложения. Беше отбелязан сериозен напредък по една от най-важните теми, а именно бюджетния инструмент за еврозоната. Надявам се, че следващите председателства ще продължат работата по тази тема със същата амбиция. Знаем, че съвсем не е лесно да се водят преговори по тази тема, но всичко е въпрос на политическа воля. В крайна сметка целта ни е да създадем сигурност и стабилност за гражданите и бизнеса в Европа. Господин председател, госпожо министър-председател, дами и господа депутати, Румъния доказа, че в тези времена на сериозни предизвикателства Румъния е способна да работи и с източните, и с западните страни това стана очевидно и на срещата на върха в Сибио през май. Декларацията от Сибио от, на 27-те европейски лидери е много силно послание. Ангажимент на всички тези държави да работят за изграждане на общо европейско бъдеще. Нека отново да кажа, както сме казвали нееднократно, че е, Румъния трябва да бъде пълноправен член на шенгенското пространство и призовавам съвета да приеме България, както и Румъния в шенгенското пространство. При положение, че са изпълнени условията, хората в тези страни го заслужават. И накрая, нека да кажа и нещо лично. Бил съм в Румъния нееднократно и преди големите промени в нашата част на света и след тях. И знам колко много е напреднала Румъния през последните години. Затова мисля, че мога да кажа, че Румъния може да се гордее с постигнатото от вашето председателство. Нека да го кажа и на румънски. Мулцумеск. Благодаря много на заместник-председателя на комисията, комисаря Шефкович. Първо за, от политическите групи, господин Ковачев. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, госпожо министър-председател. От името на ЕНП нека поздравя председателя Йоханес, да ви поздравя и вас, президента Йоханес, извинете, да ви поздравя вас и всички, които превърнаха румънското председателство в успех. Вие работихте в времена на предизвикателства, напускането на Обединеното кралство, бъдещето на европейския проект, европейските избори – на този фон е, към вас имаше много високи очаквания и по отношение на законодателството, и по отношение на приоритетите. По време на вашето председателство вие напреднахте по цифровия единен пазар, газовата директива. Господин комисаря спомена някои от вашите успехи в тази област. Освен това, работихте за разширяването по посока на Западните Балкани. Ние приветстваме решението на румънското председателство тази тема да остане на дневния ред на Европейския съюз. Имахме срещата на върха в София по време на българското председателство. Тя също зададе посока на този регион. Ние оценяваме усилията и на австрийското и на румънското председателство в това, че запазиха постигнатото. Струва ми се, че набраната скорост може да се използва така, че в региона да се работи по тази а, програма за реформи да се намерят точки за досек с тези трети страни. Румънското председателство започна с мотото Сближаването обща европейска цел. И наистина една сближена Европа е по-силна. Бих искал да обърна внимание и на постигнатото споразумение за укрепване на нашата европейска гранична и брегова охрана – Знаем, че свободата на придвижване е една от най-важните свободи на европейските граждани, но тя може да се гарантира само ако имаме гарантирани външни защитени граници. В моята страна, България, ние е, дадохме добър пример с подсигуряване на външната граница. Освен това, вие работихте за европейската солидарност, която гарантира сигурността на цяла Европа. Европейската гранична и брегова охрана вече има по-голям капацитет и може да разположи сили веднага, когато има по-силен натиск в дадена държава. Освен това имаме и нови служители, които също ще помогнат за укрепването многогодишната финансова рамка за бъдещия програмен период. Е НП иска една амбициозна Европа. Ние имаме нужда от ресурс, който да отговаря на нашите амбиции. Не можем да изпълним очакванията на европейските граждани, ако нямаме инструменти, с които да се адаптираме към променящия се свят. Ние бихме искали преговорите Бихме искали преговорите да бяха завършили преди европейските избори, но беше постигнато много да се постигнат тези цели в първата половина на годината. Също така, европейските структурни и инвестиционни фондове са много важни. Те попъват социалните и културни празнини и разликите между регионите. Всички ние трябва да направим много повече и да се борим с бедността в нашия съюз. Ние оценихме готовността на румънското председателство да постигне по-добри резултати и при дискусията за източното партньорство и подобряването на шенгенското пространство, но за жалост съветът все още не е готов да даде достъп на България и Румъния до шенгенското пространство. Същевременно е, е, вие работихте и по преговорите за бъдещата Европейска прокуратура. Е НП се застъпва категорично за защита на финансовите интереси на Съюза и борба с измамите. Но разбира се, това не е само финансов съюз. Ние имаме съюз на ценностите. Да не забравяме, че Европейския съюз се и изгражда въз основа на върховенството на закона, зачитането на правата на човека. Върховенството на закона е особено важно и накрая. Едно председателство отговаря не само за ежедневната организация, но и бъдещите приоритети. Тук беше много важна срещата на върха, организирана от президента Йоханес. Там беше подписана декларацията от Сибио, в която се посочват основните стъпки по посока на един по-силен, обединен съюз. И видяхме, че в резултат повече от половината граждани участваха в европейските избори. Сега финландското председателство трябва да продължи да работи заедно с нас и с бъдещия председател на Европейската комисия. Надяваме се тя да бъде избрана този следобед и да се работи с госпожа фон дер Лайен. Благодаря. Президенте Гарсия Перес, номе Благодаря ви, госпожа Гарсия Перес от Социалисти и Демократи. Благодаря, госпожо министър-председател. Румъния стана председател в ключов момент за нашия съюз. Това не беше лесна задача, не само заради предизвикателства като Брекзит, а и заради краткото време, с което разполагахте. Това беше кратко председателство заради изборите, но едно от най-плодотворните. Така че трябва да поздравя румънското правителство и се радвам да кажа добре дошла на министър-председателката. Бяха подписани множество споразумения. Освен това се подготви почвата за бъдещото излизане, евентуално излизане на Обединеното кралство, така че то да бъде възможно най-гладко и така да се помогне и на британските и на европейските граждани. Вашето правителство откликва на нуждите на гражданите – Централна тема за вашето председателство беше солидарността между гражданите и между регионите. Ние знаем, че в Европа има много региони, които остават обезлюдени, защото младите не виждат бъдеще за себе си. Групата за сближаване беше със сигурност полезна. Необходимо е Европа да използва новите технологии и да създава нови възможности, равни възможности във всички региони на Европа. Освен това, Румъния работи по 80 е, важни законодателни предложения, 10 споразумения – за мен е много важно предложението за МФР за бъдещите 7 години, този бюджет на общността, с който ще работим, когато заработи Европейската комисия. Единствено с солиден бюджет ще можем да изпълним политиките, които гражданите очакват от нас. Европейското Извинете, румънското председателство работи също така и е, по напредването по социалния стълб, както и директивата за справедливите работни условия. Това бяха много важни въпроси за нас. И още един въпрос, който, ако позволите, ще изтъкна като едно от големите постижения на председателството – това беше напредъка в помиряването и съчетаването на личния и професионалния живот чрез заплатен бащински отпуск. Така се насръчи една Европа на справедливостта, на равенството на половете, но и на разнообразието, нещо, което е много важно. Затова аз ви приветствам за вашите инициативи за борба против расизма, ксенофобията и всички форми на нетолерантност. Госпожо премьер Данчила, сега председателството преминава към Финландия. Да се надяваме, че те ще работят за една разнообразна, справедлива Европа. Това искат гражданите. Благодаря ви. Благодаря. От името на Обнови Европа, колегата Тодораки. Благодаря, господин председател. <clears throat> Госпожо министър-председател Данчила, господин заместник-председател Шевкович. Първото румънско председателство на Европейския съвет – от дипломатична и техническа гледна точка бе успех. Бяха завършени 90 досиета. И искам искрено да ви благодаря за положения труд. Но от политическа гледна точка Съжалявам, че настоящето правителство в Букурещ бе заето прекалено много със своята ръководна роля – и това отключи популистка риторика в парламента. Румънските граждани не приеха тази нагласа и това се показа на изборите през май. Румънските граждани гласуваха за една европейска Румъния и те използваха тази възможност, която им се предложи след много години. Има много чувствителни досиета в съвета, които обаче не отбелязаха напредък. Например, трябва да отблокираме дискусията по многогодишната финансова рамка. Не бива тя да се прилага, да закъснява решението по МФР, така както се случи минали, миналия мандат, което ако се случи, ще бъде много ощетяващо за общата селскостопанска политика, образованието и други области. Трябва да има минимални стандарти и финансиране на европейско равнище. Освен това, трябва да се отблокира и работата по Европейската прокуратура. Това изисква политическа воля. Очаквам такава воля от финландското председателство и се надявам споразумение да бъде постигнато между съвета и парламента. На следващо място ни трябва повече усилия и напредък по бъдещата миграционна политика и шенгенското пространство. Нито една държава членка не бива да изостава тук. Трябва да имаме и добри проверки на външните граници. Благодаря, господин Ламберт. Добре дошла сред нас, е, госпожо министър-председател. За нас винаги е голямо удоволствие, когато тук присъстват държавни и правителствени ръководители. Е, по никакъв начин не се опитваме е, да дискредитираме съвета, когато казваме, че съветът не е легитимен. Но е ясно, че председателствата носят особена отговорност. Румъния положи много труд и що се отнася до административната работа и организацията на работата Румъния е, е, действително е, може да получи шестица. Румъния премина първото изпитание на първото си председателство и мисля, че може да го качестим като успешно. От там нататък обаче има и много теми, които а, са емблематични. Те бяха част от темите, които се разглеждаха по време на вашето председателство, но по които не се приключи работата. Много често в съвета темата, която се разглежда като най-важна е темата за миграцията, а също времено 4 години съвета все твърди колко е важна тази тема. На всяк на всеки съвет в декларацията на държавните правителствени ръководители се говори и за миграция, миграция, граници, граници и също време, но все още чакаме съвета да вземе някакво решение. А парламентът вече се е произнесъл и то отдавна с пет с огромно мнозинство на пет политически групи. Това стана още преди две години. Ролята на председателството принципно е да е, смаже е, машината, за да действа тя по гладко, но всъщност е, не успяхте да постигнете това. Възможно е по някой път една държава членка да блокира всичко. В този случай представете ли си да даже две. И какво стана? Никой друг не направи каквото е да било. Никой от никой от 28-те държави членки не се задейства по-активно. Другият важен въпрос е въпросът за репутацията. Ако дадена държава председателства Европейския съюз, е важно да се има предвид, че в тази държава по някакъв начин трябва да се въплащават и целите на Европейския съюз. И тук говоря за вашето правителство, не говоря за Румъния като страна. Румъния като страна, точно както и Унгария като страна и Полша като страна, имат пълноправно членство в Европейския съюз. Обаче се оказва, че има правителства, които се държат брутално, що се, когато има мирни протести. И това се случи във вашата страна преди една година, когато имаше протести, защото правителството ви по някаква причина обсесивно искаше да постави съдебната система под свой контрол. мисля, че това е много важен въпрос във вашата страна и много бяха усилията положени от е, Съвета на Европа и Венецианската комисия, но въпреки това вие си позволявате да блокирате някои много важни предложения, например кандидатурата на Кавеши за прокурор в Европейския съюз. Мисля, че това а, не е достойно поведение а, нито за Румъния, нито за а, страната председателстваща Европа. Благодаря много, Никола Бей. Е, идентичност и демокрация. Мадам ле премьер министр. Госпожо министър-председател, господин президент, аз не веднъж съм бил в Букурещ, участвал съм в заседания и на съвета на министрите, а миналата година заседанието за бъдещето на Европа. Разбира се, имаше големи предизвикателства, пред които европейците трябваше да се изправят заедно. Нашите граници, защитата на личните данни, изкуствения интелект и помощта за нашето селско стопанство. По нито един от тези въпроси обаче Европейския съюз не се показа ефективен не доказа своето присъствие. Напротив, проблемите се задълбочиха, например в Латинска Америка или Виетнам. Сега се изключи споразумение, което е катастрофално за нашата економика. Разбира се, румънското председателство работеше под ръководството на комисията, като така се налагат технократи срещу волята на хората. Натрупват се законодателни инициативи, но също така комисията е и гарант на договорите. Същевременно в съвета хората се сменят, но комисията си остава една и съща. Ето виждаме, че господин Тимерман със сигурност ще си запази своята роля и ще продължи да воюва срещу страните, които се отнасят не толкова приятелски към Брюксел. Ние знаем, че се правят опити да се дестабилизират правителства, които са демократично избрани. Също така Източна Европа беше изцяло забравена при разпределението на ръководните постове в Европейския съюз. Бърза се и се бързаше с разширяването на изток, но сега се казва, че ценностите не са споделени. Страните от Централна и Източна Европа продължават да имат нужда от силни лидери, които да ги защитят от задължителното разпределение на мигрантите и практиките, сходни с тези на комунизма. Всъщност комисията Юнкер не се справи с незаконната миграция, а дъблинската реформа беше блокирана в съвета. Европейските избори не доведоха до блестящи резултати. Напротив, видяха се какви са неуспехите на Европейския съюз. Но решението за госпожа фон дер Лайен, подкрепена от либералите и социалистите, ще доведе до още повече федерализъм при финландското председателство и още по-малко икономическа ефективност – Следователно, ние трябва да сме по-бдителни от всякога. Не може Европейския съюз да унищожи Европа. Благодаря колегата Томашич. господне председниче. Първо rumunjsko председание вечем дошло е из... Благодаря. Румънското председателство се проведе в контекста на Брексит и на европейските избори. Това бяха хаотични обстоятелства, но въпреки това Румъния успя да представи ясни цели и стратегии. Румънското председателство ще бъде запомнено за много, с много важните си инициативи, като дигиталното, е, стратегията за дигиталното пространство, за намаляване на емисиите от тежкотоварни превозни средства и укрепването на граничната и брегова охрана. Румънското председателство може да служи за пример на за това, че отделни държави членки могат да играят водеща роля – в обновителния процес. За съжаление обаче някои държави членки видяха в председателството противопоставяне между изтока и запада. Това е лош сигнал, особено за нови демокрации, които се стараят да прилагат стандартите на Западна Европа. Избора и номинациите, които последваха напоследък, са поредния пример за липсваща амбиция за постигане на европейските цели. Страхувам се, че това недоверие към демокрациите от Централна и Източна Европа се увеличава. Ясно е, че Старите членове на Европейския съюз искат да укрепят своята водеща роля. Ние знаем, че много може да научим от тях, но ние искаме да научим от тях като от партньори, а не като от господари. Ние искаме нашата идентичност, традиция и история, ние искаме те да бъдат уважавани. Обединени в разнообразието, това мото трябва да бъде приложено на практика. Не бива да има централизация и униформизъм. Това ще ощети Съюза. Благодаря. Следващият оратор, господин Пападимолис. Кирия Данчила, благодаря много, господин председател, госпожо Данчила, господин Шефчович. Ние разговаряме за постигнатото от румънското председателство близо два часа преди Европейският парламент да гласува по предложението за, за председател на комисията. Вашето председателство съвсем не беше лесно поради Брексит, поради европейските избори, поради тежките социални и економически проблеми. Положителните постижения са свързани с доста законодателни теми, по които успяхте да приключите работата. Но има много важни теми, които ни безпокоят тук в Европейския съюз, безпокоят ни като граждани на Европейския съюз и а, въпреки това по тези теми не се напредна. Ето, например, искането на европейските граждани да има, да има силен бюджет, който да не отслабва политиката на сближаване. Също социалния прак, под него няма напредък. Всъщност този прак, господин Шефчович, съвсем не е реалност, то е само празни думи изглежда. Все още не се проведоха достатъчно обсъждания, не са се провели достатъчно обсъждания, за да се въведе минимална заплата навсякъде в Европейския съюз нещо, което сега пое като ангажимент госпожа фон дер Лайен, но което преди години беше поел като обещание господин Юнкер. Така че не знам дали можем да се надяваме на толкова много. Друг важен въпрос са, е, е отношението срещу позицията на Турция. Вярно е, че трябва да поддържаме европейските ценности, когато те са застрашени от отношенията, отношението на съседни държави. Същевременно, в Западна Европа страните трябва да продължат с добрия пример, даден от моята страна. С подписването на споразумение за името на Северна Македония. Надявам се, че това споразумение ще се спазва. И така, преди да приключим госпожо министър-председател, от името на своята политическа група, но също така и от името на немалко неправителствени организации се обръщам към вас и ви моля да насложите край на нехуманния транспорт на животни от Румъния към Персийския залив, защото когато говорим за европейска държава, трябва също да се спазват европейските ценности за правата на животните. Колегата Пук има думата. Um, Благодаря ви. Ние в партията Брекзит обикновено изнасяме най-нехаресваните речи. Но мисля, че колегите от Обнови Европа и Зелените вече вдигнаха доста високо летвата, защото ви казаха на вас, госпожо министр-председател, как да си ръководите страната. Как ли не? Искам да поздравя конкретно Симона Хала за прекрасното и представяне на Уимбълдън в събота. Това беше наистина постижение. Тя се представи с такава прецизност и успя да вдъхнови милиони млади момичета, така че и те да се занимават с спорт. Разбира се, Знаем, е, че колективното представяне на Румъния е плод на идентичността и националността. Не национализма, националността. Видяхме как този уикенд е, всички от е, Букуреш развяваха румънски знамена, за да отпразнуват победата, но не видях нито едно европейско знаме. Спортът наистина обединява хората – за жалост обаче, каквито и да са намеренията на европейския проект, той повече разделя, отколкото обединява. Но сега говорим за румънското председателство. Вие, госпожо министр-председател, споменахте четири стълба. Нека говорим за два приоритета. Говорихте за конвергенция чрез растеж и заетост. Европейския растеж в Европейския съюз сега е най-низкия от последните три години насам. В различни страни имаме и много висока безработица 40% в Гърция, 30% в Испания, 20% в Италия. На второ място способностите за отбрана на Европейския съюз. Сега Европейския съюз иска собствена армия. Това обаче ще насърчи единствено тези, които искат да подронят сигурността на Европа посредством НАТО. Обръщам се към вас, тези, които ще останат в Европейския съюз след напускането на Обединеното кралство. Сигурно имате очаквания от финландското председателство. Аз се съмнявам, че те ще се оправдаят. Така че вместо да празнуваме успеха на румънското председателство, нека да празнуваме успеха на Симона Халап, която е истинския символ на нашето време. И... Адесо, И сега заместник председателя Севчович за отговор. Благодаря, господин председател. <clears throat> Искам да благодаря и на уважаемите депутати на парламента за това, че подчертаха някои от предизвикателствата, с които се сблъскваме в желанието си да построим нашия общ Европейски съюз. Бихме искали да отбележим повече напредък по социалния стълб и съм сигурен, че следващата комисия ще направи повече за минималната заплата и други конкретни инициативи. Благодаря за това, че подчертахте успехите на румънското председателство, както направи господин Ковачев. Благодаря за професионализма на е румънските министри и преговарящи. Имахме чудесно сътрудничество с председателството с окомплектоване и завършване на всички файлове по климатичните промени. Всичко това бе направено в много бързо, много, в много кратки срокове, защото времето за законодателна работа бе много кратко поради настоящите обстоятелства. Но рум, румънските колеги се справяха чудесно. Въпреки, че бе, това беше вашето първо председателство, вие се справихте отлично. Всяко председателство предполага опит и връзки с европейски институции и партньори, така че смятам, това беше за европейското председателство, една, за румънското председателство една добра инвестиция в бъдещето. Това бе добра инвестиция и за европейските институции. Така че, госпожо министър-председател, благодаря ви и поздравления за отличното ви председателство. Благодаря, господин заместник-председател Шевкович. А сега думата има госпожа министър-председател Данчила. Благодаря много за високите оценки. Е, действително, Румъния пое председателството в трудни времена и се сблъскваме с неща, с които Европейския съюз не се е сблъсквал до сега. Става дума за Брекзит. В комбинация с европейските избори и е, с факта, че поради тях цялата дейност на председателството трябваше да се концентрира едва в първите 100 дена. Но положихме много труд и мисля, че Румъния действително успя да отбележи напредък и за нас, за Румъния, това е повод да празнуваме за целия ни народ, за всички, които вярват в Румъния, които смятат, че Румъния трябва да бъде достойно представена. Искахме да направим немалко неща, но разбира се, не е лесно да се постигне консенсус между 28 държави членки с различни приоритети. И добре знаем, че в контекста на ротационното председателство, нашата задача е да бъдем посредници за постигане на консенсус. Точно това се опитвахме да направим и постигнахме резултати. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, смятам, че следващия парламент е, сътрудничество с е, другите европейски институции ще успее да постигне съгласие по темата, но Румъния вече отбеляза немалък напредък по темата. Е, същото въжи и за политиката на сближаване, както и за общата сълскостопанска политика. Проектите могат да продължат. И ако искаме проектите да постигнат резултати, трябва да получат и достатъчно добро финансово планиране. Що се отнася до кохезионната политика, твърдо вярваме, че тя ни е необходима и че само чрез нея ще успеем да напреднем достатъчно. Обедена съм, че можем да напреднем по-бързо, ако работим заедно. Сближаването е важно не само за нашето председателство. Смятам, че това трябва да е водеща тема за европейските институции и за напред. Госпожо Тодораки, Нека да отговоря по-конкретно на вашия въпрос. Председателството беше ръководено от румънското правителство, а не само от е, румънската дипломация. Министрите участваха в заседанията на съвета, е, участваха и много държавни експерти. Направихме го за Румъния. Някой попита смят, дали смятам, че румънските депутати в Европейския парламент ще могат да, да се обединят в защита на имиджа на Румъния. А, но аз се надявам, че няма да си тръгна разочарована. А, мисля, че няма нужда да внасяме тук проблеми, които са на национално равнище. В крайна сметка всички поздравяват румънското председателство. Разбира се, че има теми, по които сигурно е можело да постигнем и малко повече. Също времено има твърде много депутати, които ни критикуват, а също времено заместник председателя на Европейската комисия казва, че Румъния може да празнува. Що се отнася до законодателството в областта на здравеопазването и на образованието, може би не познавате достатъчно добре постиженията на румънското председателство. По време на едно председателство, държавата, която държи председателството, не действа в своя угода. Действа от името на целия Европейски съюз. Действа за всички европейски граждани. И се надявам, че сме успели да го направим. Постигнахме консенсус по изключително много теми в съвета, в комисията, с участието на много депутати и с председателя на Европейския парламент и всички си даваме сметка, че Европейският съюз се намира а, на, в исторически момент. И ако не сме обединени, няма как европейският проект да постигне успех. Трябва да работим заедно, рамо до рамо. Надявам се, че това ще бъде водещият ни принцип от тук нататък. Надявам се, че ще успеем да, да допринесем с допълнителна европейска стойност Гражданите не искат скандали, гражданите искат институции, които подобряват живота им. Надявам се, че ще успеем да работим заедно и е, да се движим добре за напред. Господин Ламбърт е, е напуснал залата. Той спомена е, някои важни теми. Въпроса за Греко, например, разглеждаме го в подробности. Белгия е страна, която участва и има 15 препоръки, които е длъжна да приложи. Що се отнася до магистратите, ние се борим за независимост на съдебната система. И накрая искам да благодаря на всички, които вярват в нас. Това не означава а, просто вяра в румънските експерти и дипломати. Това означава вяра в една страна, която за първи път поема роля на Европейския парламент и мисля, че сме издържали този е, първи изпит за нас и то отлично. Благодаря ви много за подкрепата, благодаря за начина по който си сътрудничихме. Пожелавам успех на новия Европейски парламент и се надявам, че в този Европейски форум, който е много важен и в който аз работех активно 9 години, ще се постигат още повече успехи за европейския проект за напред. Благодаря. Благодаря с това. Дебатът ни приключва. Благодаря на всички участвали депутати, благодаря на заместник председателя на комисията, комисаря Шевкович, Шефчович, благодаря на министър председателката госпожа Данчила, благодаря на всички от румънското председателство за работата. Утре ще продължим с гласуването. А днешното заседание се преустановява до 6 часа след обед.